Szanowni Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. On commence notre réunion. Уважаеми колеги, нека да открием заседанието. А, за превода. Зачинаме от пункту 8, który и така, трябва обаче първо да разгледаме точка 8 от дневния ни ред, която не можахме да разгледаме сутринта и това е докладът на делегацията на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасна храните след посещението в Полша. Това беше мисия в Полша с господин Джон Лайнен, Макорена и госпожа Макиван и госпожа Хюбнер. Нека накратко да прочета какво се е случило по време на това посещение. Полша ще поеме председателството от Унгария от 1 юли 2011 години. По време на този период на председателство страната ще бъде домакин на редица събития с голямо значение за Европейския съюз. Комисията МВ изпрати делегация от свои членове. Те се срещнаха с представители на, полски, на полското правителство и на полския парламент, както с журналисти и с членове на а, редица полски организации. Приоритетите на полското председателство бяха обсъдени по време на срещите. А, приоритетите на полското председателство през второто полугодие на 2011 година. Делегацията беше посрещната много радушно. Но Цареше дух на откритост, на сътрудничество по време на срещите. Полското правителство беше много гостоприемно и много плодотворни дискусии бяха проведени. Следните теми бяха засегнати. Това число и подготовката на Полша за предстоящото председателство в областта на общественото здраве и безопасността на храните и околна среда Полските партньори участват активно в подготовката на събитията през следващите 6 месеца. Ключовите теми за полското председателство бяха обсъдени в теми свързани с интереса на нашата комисия, в това число биоцидите, електронните и електрически отпадъци. както и енергоисточниците и пътната карта, която беше приета наскоро. Това е пътната карта, свързана с намаляване на емисиите на парникови газове. Също така беше спомената, спомената въпросите за среща в Рио де Жанейро. Дългосрочният бюджет ще бъде тема, която ще бъде засегната по време на полското председателство, както и реформата на ОСП. Членовете на парламентарната комисия отбелязаха факта, че а, полската страна е оказала съдействие и е поела ангажимент а, за оказване на а, сътрудничество. Сега, ако госпожа Хюбнер иска да вземе думата и след това госпожа Марконайта, за да обяснят и споделят впечатленията си от това посещение. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които отделиха от времето си през тази седмица, която беше тюркуазена, за да участват в делегацията и нямаха възможност да работят в своите избирателни райони. Благодаря на всички колеги, които отидоха в Полша. Както председателят току-що каза, ние се срещнахме с трима министри, министъра на здравеопазването, той предостави приоритетите на Полша по време на нейното председателство, въпросът свързан с застаряването на населението в Европейския съюз, както и отделни инициативи, които ще бъдат предложени от полска страна. Също беше очертана и специфичната ситуация, в която се намират малките деца. Това също ще е приоритет за полското председателство. Това също са въпроси, които са от сферата на нашите интереси. Беше спомената темата и за европейския пазар и въпроси свързани с здравеопазването. Трябва да бъдат приемани разпоредби, които да гарантират еднакво здравеопазване в целия Европейски съюз. Други въпроси се концентрираха върху екологичните аспекти, и а, а, е, е, беше спонат въпроса за рециклирането и жизнения цикъл на електрическото и електронно оборудване. Е, може би трябва да има правни разпоредби, така че да се а, удължи жизнения цикъл на домакинските уреди. Не само на домакинските а, уреди, а и на други видове оборудване. Трябва да се постави акцент върху възобновяемите източници на енергия в общи рамки. това са приоритети на, на полското правителство. И на срещата в Дърбан, на срещата на върха, всички тези аспекти ще бъдат представени. Имаше среща и с министъра на земеделието. Той говореше за реформата на ОСП и за ГМО. А, той очерта и някои рискове, които са свързани с настоящата ситуация. Ако а, всяка държава членка взима решенията сама за себе си по отношение на ГМО, Това означава, че е, ГМО много лесно могат да бъдат пренесени от една страна в друга. Много лесно е а, е, да се провеждат поръчки по вре, е, през интернет. В крайна сметка пазарът е свободен и е трудно да се контролира трансфера на ГМО от една страна в друга. Имахме срещи с Земеделската комисия в Полския парламент. Те изразиха своята загриженост по отношение на това как Полша ще представи интереси на Европейския съюз в Дурбан. Беше споменат въпрос с енергийната криза и с електроенергията. Те изразиха тяхната загриженост. И също така не на последно а, място, че е възможен а, трансфер на ГМО а, през граница и как ще се намери разрешение на този проблем. По време на такива заседания, както обикновено се случва, Имаше представители на екологични НПО, които се концентрираха върху опазването на околната среда. И а, а, има обаче други страни, заинтересовани страни, които защитават економическия аспект в рамките на екологията. Председателят на нашата комисия, на наша делегация се опита да представи нашите приоритети, така че да се стигне до общи заключения а, и за това как може да се осъществи сътрудничество с, с съвета. Имаше много полски журналисти и чужди а, журналисти акредитирани в а, Полша, но те не можаха да прозрят структурата и начина по който се взимат решенията след влизането на сила на договора от Лисабон. Аз съм сигурен, че колеги ще споменат, че говорихме за атомната енергия. Няма да навлизам в подробности. Искам да благодаря още веднъж. Вярвам, че тази среща беше много важна и е, се надявам, е, че ще ви хареша, хареса и Полша, и Варшава и следващия път е, ще бъдем по-многобройни. Сега давам думата на колегата Мърконайте. Благодаря. Е, за успешната подготовка на нашата е, работа. Благодарим и за посрещането и гостоприемството. Е, такива вид посещения са много полезни и плодотворни. Господин Лайнен беше председател на нашата делегация е, с Веро Копача Срещахме, той е министър на здравеопазването и се говореше за качествено здравеопазване за децата както и аспекта, че трябва да се мисли а, е, за бъдещето и здравето на нашите деца. Необходими са превентивни мерки, особено в а, е, случаите, когато става въпрос за деца с увреждания. Това всичко са въпроси, които заслужават нашето внимание. Говорихме и за програми за превенция, като се поставя акцент върху по-добрата координация между държавите членки. Имахме среща и с министъра по околна среда ние изразихме нашата позиция а, по отношение на замърсяването на Балтийско море. От регионална гледна точка това е изключително важна тема и както колегата Хюбнер спомена, ние обсъдихме и а, ядрената сигурност. В а, този смисъл трябва да говорим с един глас, трябва да сме единни и а, да се противопоставяме на изграждането на атомни електроцентрали по границите на Европейския съюз. Благодаря много за а, това изложение. Преди да преминем към следващата точка, а, изслушването за Балтийско море, море, искам да ви кажа, че утре в 9.30 има изслушване за рисковете в Централна Европа. Между 9.30 и 10.30 ще се обсъжда този въпрос. В 6 кул 1 зала. Сега нека да преминем към девета точка – изслушване относно подобряването на екологичното състояние на Балтийско море чрез въвеждане на по-устойчиви земеделски практики. И сега ще дам, ще помоля господин Олейничак, който е в залата, да вземе тук място. Ще започнем с госпожа Баси, господин Олей Ничак и госпожа Сатубаси. Благодаря, господин председателю. Балтийско море е наистина един огромен проблем по отношение на околната среда за моята страна, защото Бреговете на моята страна се мият от Балтийско море и когато кажем море, у нас имаме предвид Балтийско море. Тъй като а, имаме излъз именно на това море. Установих, че в Европейския парламент много не се обсъжда този въпрос. Установих също така, че много колеги изобщо не познават много от проблемите, с които ние се сблъскваме. След разширяването Балтийско море преди десетина години за Европейския съюз става вътрешно море. Една съвсем малка част от Балтийското крайбрежие която остава в границите на Русия, но останалата част е в рамките на Европейския съюз. И съвсем правилно се смята, че в северната част на Европа околната среда се опазва, гражданите спазват правилата за опазване на околната среда. Но може би ще се очудите, ако ви кажа, че Балтийско море е едно от най-замърсените в света. Това море не е много дълбоко, 57 метра средна дълбочина – докато един километър е дълбочината на Средиземно море. А Балтийско море обхваща голяма площ, но не може да си представите значимостта на проблема, ако погледнете само картата. Тази сутрин обсъдихме колко много диоксин има в херингата в Балтийско море и дивата сьомга. Наистина трябва да се вземат мерки за намаляване на концентрацията на тези вредни вещества но леотрофизацията всъщност е най-големия проблем. Това, което се установява, е, че една цяла зона в една цяла зона има липса на кислород. и морското дъно е сериозно засегнато от леотрофизацията. Що се отнася до замърсяване, повърхностно замърсяване, морето цъфти и е заразено с сини водорасли. Наблюдава се замърсяване с сяра и азот, вещества, които идват от земеделските практики. Наистина трябва да бъдат предприяти мерки, за да бъде спасено Балтийско море. Трябва да се преразгледа ОСП не означава, че трябва да преустановим дадени практики, но трябва да преминем към по-интелигентни такива. Полша, която поема следващото председателство на Европейския съюз, в рамките на своята стратегия, всъщност съвета заяви, че Полша и Финландия трябва да предприемат мерки за опазване на Балтийско море в рамките на тази стратегия, да носят отговорност за предприемането на такива мерки. Има ясен текст, който говори за намаляване на неутрофизацията вследствие на земеделието и аз а, а, съм сред тези, които ще изготвят а, декларацията по този въпрос. Благодаря за това, че комисията организира това изслушване. Благодаря на всички участници и се надявам, че наистина ще научим много повече за Балтийско море. Ще можем задълбочено да обсъдим какви мерки трябва да бъдат предприяти за да се гарантира по чисто Балтийско море. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря. Радвам се, че мога да говоря на датски. Искам да благодаря на госпожа Аси за тази изключително важна инициатива която има решаващо значение за региона на Балтийско море, от който идвам. Дания е част от Балтийския регион и, както казва госпожа Аси, цялото Балтийско море, целият регион а, е, е засегнат. Балтийско море е в историята е, постепенно е станало солено и в момента сме свидетели на едно много сериозно замърсяване с сини водорасли и сериозно намаляване на съдържанието на кислород. В нашия регион е, рибарите са мнозинство, е, така и в моето семейство и мога да ви кажа, че редица видове риби в Балтийско море просто изчезнаха. Преди рибите идваха да изхвърлят хайвера си по крайбрежието на Балтийско море. И а, в момента дребните рибари с а, по няколко или а, малките риболовни кораби са сериозно засегнати от липсата на риба поради замърсяването с токсични химически вещества и всички е, е и горещата вода, която се, от ядрените централи, която се излива в водите на е, Балтийско море. Да не забравяме, че оцелелите риби идват в, в нашите кухни, се извършват в нашите чини, така че е, това е много опасно. Замърсяването е, много сериозно, много трудно може да се избегне и именно за това мерките са изключително важни. тук става въпрос не само за околната среда и за човешкото здраве и това би трябвало да ни притесни. Някои държави членки на Европейския съюз и както каза господа си, почти цялото Балтийско море е заобиколено колено от държави членки на Европейския съюз, тези държави членки са изключително заинтересовани да се вземат спешни мерки за оздравяването. През последните 12 години осъществихме известен напредък, приехме редица регламенти, по-специално относно токсичните пестициди и тяхното влияние върху природата и човешкото здраве, но все още не използваме най-интелигентните методи, които спомена госпожа Аси. Разбира се, предприехме редица мерки, например оставането на угър на редица обработваеми земи край морето, намаляването на пестицидите в селското стопанство, създаването на екологични зони, например в моя регион. От 2003 година 5% от, от земите оставени на от, обраб... от обработаеми земи са оставени на угър. Приехме и директивата от 2004 година за защита на езерата, водите и подпочвените води, но това все още не е достатъчно. Даваме си сметка за това. Трябва да отделим особено внимание на петролопровода Nord Stream и на изчистването на морското дъно където са отложени редица химически вещества. Затова бих искал да зная дали някой тук би искал да отговори на всички тези въпроси. При всяко положение съм много доволна от, от тази среща. Благодаря, госпожо Росбах. Третия участник е господин Войчек Олейничък, виж министър на селското стопанство на Полша. Давам ви думата. Благодаря ви. Благодаря за поканата и за инициативата. Бях докладчик по конкретизирането на стратегията за Балтийско море и ще споделя някои размисли. Улега вънпливощи, че дебата на темат ситуация... Няма съмнение, че Дебатът за Балтийско море и за целия регион е много важен, както по отношение на е, опазването на околната среда, така и по отношение на сътрудничеството и съвместното съжителство на всички тези хора, които населяват Балтийския регион. Балтийско море е едно затворено море, едно вътрешно море за Европейския съюз и по този начин то трябва да играе една обединяваща роля за страните, които го обкръжават. Балтийското море не е много голямо, то е плитко море. И ние сме наясно, че има много разминавания в жизните стандарти на страните, които заобикалят Балтийско море. Стратегията за Балтийско море беше изготвена за да се промени тази ситуация. И най-вече стратегия беше изготвена за опазване на околната среда на Балтийско море, също и, и стратегия свързана с това да се премахнат различията в стандартите на живот в тези страни. Това е един регион, който е много привлекателен за туристите. Също така е регион, който е с богата култура и научни познания. Не на последно място сигурността в региона. Милиона, милиони хора живеят в този регион и има много опасности, които са надвиснали там в резултат на химикалите, които замърсяват морето и прилежащите водни басейни. Стратегията е била изготвена с цел да се създадат механизми за защита на гражданите срещу такива заплахи, в как трябва да се реагира в случай на криза в Балтийските държави. Искам да спомена, че стратегията представлява един политически документ, но пък той няма никакви ам, практични страни в себе си. Тази стратегия, както и много други, няма свой собствен бюджет което означава, че а, не могат да бъдат изпълнявани индивидуални действия, да бъдат предприемани индивидуални стъпки, които да бъдат финансирани директно от европейско а, ниво. Имам предвид а, дейности, свързани с изграждане на инфраструктурата и опазване на околната среда. Значи тази стратегия е един набор от а, отделни програми на а, държавите членки. Това не е достатъчно. А, въпреки това, ние проведохме интензивен дебат в рамките на Европейския парламент. Не е обаче взето окончателно решение за това как да се третират отделните региони като микрозвена. Освен това, изпълнението на отделните проекти ще се основава най-вече върху кохезионната политика. Няма някакво засилено сътрудничество между секторите. А, то просто липсва. Земеделското стопанство е много далеч от постигането си на целите, заложени за развитието на, на макрорегионите. В бъдеще трябва да бъдат предприяти допълнителни мерки, така че да се гарантира това, че в Балтийския регион ще се изпълняват програми не само в областта на кохезионната политика, а в областта на земеделието, рибното стопанство, туризма и инфраструктурата. В момента не се наблюдава сътрудничество между отделните сектори на адекватно ниво. И така, дами и господа, аз а, бих искал а, да привлека вниманието ви към следния факт. Много мнения бяха изказани и много ам, неща бяха казани за бъдещето изпълнение на програмите, но все още има големи различия по отношение на очакванията. Те са свързани и с правителствата, съответно на тези държави. Полското правителство е, има свое собствено мнение. Фокуса е върху пестицидите, е, изкуствените е, торове и стриктен контрол върху тяхното използване. Но тези цели а, не са заложени в а, рамките на ОСП. Днес засегнахме темата за ОСП и трябва да вземем предвид и този аспект. А, тъй като трябва да се вгледаме в бъдещето и да, да очертаем бъдещите действия, които трябва да бъдат предприяти трябва да, да решим по какъв начин а, ще се оказва помощ на замеделските стопани. И това трябва да е свързано с а, а, опазване на околната среда. А, съответно, а, всички тези действия трябва да, очак... да отговарят и на очакванията, които а, бяха представени тук. Количествата трябва да се определят и от площа, която се обработва от земеделските стопани. Ще трябва да да следим за това земеделските стопани да изпълняват и други е, задачи, които са от обща интереси, са свързани с други политики. По отношение на инфраструктурата в Балтийския регион, трябва да имаме предвид, че не говорим само за инвестиции и за съвместни инвестиционни проекти, които са определени от географската близост на държавите в този регион, но също така трябва да се вгледаме и в дългосрочната перспектива. Ние а, трябва да се уверим, че съществуват, да речеме, планове за управление на водите и да се изготвят стратегии планове не само за крайбрежните региони, а и за градовете, които са в континенталната част. защото има реки, които се вливат в Балтийско море. и които минават през тази континентална част. А, важно е да се подчертае, че е изключително важно да се осъществява сътрудничество с Беларус, с Русия, да има една обща рамка за сътрудничество. В противен случай всички наши усилия могат да са на хаос всички средства, които из... разходваме за сътрудничество, ще са напразно, ако а, не си сътрудничат с страните отвъд границата. Премьер. Благодаря, господин Олигничък. Сега ще обсъдим стратегията за Балтийско море в дебата. Сега давам думата на секретаря по регионална политика и политика на сближаване в постоянното представителство на Полша към Европейския съюз. Госпожа Йоанна 7 Седем минути. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, моля да ме извините за промяната в дневния ред, но просто след 10 минути трябва да ви оставя и ще бъда съвсем кратка. И ще представя програмата за преразглеждане на стратегията за Балтийско море. Моята колежка говори за екологичните аспекти на тази стратегия Благодарна съм за тази възможност да изложа проектите на полското председателство, което, както знаете, възнамерява да преразгледа стратегията през 6 месеца до края на годината. Ние прилагаме тази стратегия вече втора година – През тези две години впрегнахме всички институции, като всяка заинтересована страна пое своята роля и реализира собствени инициативи и проекти. Мисля, че момента е доста подходящ, за да се преразгледа стратегията. Ако позволите, бих искала да кажа няколко думи за тази инициатива за преразглеждане. Ние разполагаме с заключенията на съвета, приел стратегията под шведското председателство. Държавите членки се споразумяват комисията да внесе в съвета през юли 2011 година първият отчет по изпълнение на стратегията, който да бъде публикуван, който ще бъде публикуван тази седмица, следващите два дни. И вече получихме един първи отчет през декември миналата година – който се твърди, че трябва да се организират политически дискусии по време на полското председателство за, с оглед на преразглеждането на стратегията. Именно за това полското председателство задава рамката на политическата дискусия в съвета и обяви, членовете на групата на приятелите на председателството. Група създадена по време на шведското председателство. Възнамеряваме да съсредоточим нашите усилия върху стратегията за Балтийско море, без да се спираме на макрорегионалната рамка на тази стратегия – с сътрудничеството на комисията до 2013 година възнамеряваме да направим една оценка на предимствата на стратегията. Съвета ще се занимава с стратегията за Балтийско море. От началото на годината вече бяха прияти някои мерки. През април и май бяха организирани консултации с държавите членки, които са част от макро региона на Балтийско море, като целта е един първи етап да се обобщат резултатите от размисъла по време на полското председателство, да се групират тематично различните въпроси, които, по които се налага преразглеждане и да се помолят държавите членки да споделят техните очаквания. Ние сътрудничим с Европейския парламент и това не е първото изслушване, в което участваме. Преди месец организирахме една група, обединяваща представители на Балтийския регион и Европа. И се консултирахме също с Комитета на регионите. Както ви казах, очакваме с голям интерес първия доклад по резултатите който се надяваме да съдържа и препоръки и заключения, които да правят равносметка на резултатите от прилагането на стратегията. Надяваме се, че така ще видим кои са предимствата и може би недостатъците на стратегията. По време на консултациите ще се очертаят стратегически важните въпроси. Преразглеждането трябва да се концентрира предимно върху прилагането на стратегията, а не толкова на плана за действие. Всички са интересовани страни изявиха желание от засилване на, секторна, на координацията на секторната политика. И както каза един от преждеговорившите, повечето от дейностите в региона са от областта на политиката на сближаване. И точно в тази сфера са най-големите очаквания. За да постигне резултат, стратегията трябва да включва някои секторни политики, транспорт, околна среда, научно-изследователска и развойна дейност, опазване на околната среда и да включва една система за контрол, предвижда се доста по-голяма прозрачност. Така ще може да се сравняват данните. И самата стратегия ще бъде много по-ефективна. Именно за това предложихме да се определят цели. Също въжи и за стратегията за река Дунав. Целта е всъщност да се засили комуникацията в рамките на стратегията, така че тя да бъде много по-позната и близка както на национално, така и на регионално равнище и да обхваща колкото може по-голям спектър процеси. Трябва да се засили и ролята на основните е, заинтересовани страни, националните пунктове за контакт, е, но и представителите на Европейската комисия. И в заключение, господин председател, бих искала да кажа, че възнамеряваме да предложим текст, който черпи вдъхновение от доклада на Европейската комисия, чиято цел е да подобри стратегията. Разбира се, това ще се договаря на равнище Европейски съвет в, е, и с, в консултации с приятелите на президентството Надяваме се този процес да стигне до своя завършек през ноември и да бъде прият от съвета. Надяваме се, щом това стане, датските ни колеги, чето председателство следва след нашето, да е, гарантират проследяването на прилагането на всички прияти препоръки. Това ще позволи да се усъвремени стратегията. Благодаря. Сега давам думата на другата представител на Полши, Катажина Бирджицке, представителка на Главната инспекция по опазване на околната среда в Полша. Polska została zaproszona tutaj jako... jako... Благодаря, господин председателю. Парламент беше Всъщност е, парламент организира това изслушване тук, свързано с замърсяването на Балтийско море. Ще а, се спра на тази тема по-късно. Е, има препоръки, изготвени от Хезинския комитет, които ние приветстваме. Това е плана за действие за Балтийско море и стратегията за Балтийско море, е, които бяха взети предвид при изготвянето на препоръките. Относно управлението на отпадъците, имаме над 100 е, проекта, също има е, около 50 проекта за управление на отпадъците, също имам програми, свързани с подобряване на капацитета. Относно финансовите инвестиции, периода 2008-2009 4 милиарда злоти беше обема на инвестициите. Какво е важно? Да има интегриран подход за земеделското стопанство. Екологичните земеделски стопанства увеличават броя си. През 2009 имаше 17400 ферми, които спазват екологичните стандарти. Което означава, че има постоянно покачване от 20% на годишна база. До края на 2014 година парламентът ще приложи а, директивата, свързана с а, използването на периуните препарати и а, замърсяването а, с фосфати в тази връзка. Е, важно е да се хармонизират защитените територии с териториите от Натура 2000, които се намират близо до крайбрежието. 24% от нашето крайбрежие се счита за защитена зона. В началото на изслушването чухме, че Полша е най-големият замърсител, но обема на замърсяването ам, от страна на Полша по отношение на азота е на трета, на фосфатите е една пета. Това е приноса на Полша. Полша обаче е един от не толкова големите замърсители в тази област. Полша обаче има е, голямо въздействие върху екосистемата в Балтийско море. Всички действия, които очертах, е, няма да могат да бъдат изпълнени, ако не са средствата от Европейския съюз. Също така, ние получихме и техническа помощ, получаваме техническа помощ за координаторите по тези проекти. Има и а, други звена и организации, които предоставят а, също финансова помощ, като Nordic Institution. Това е в краткосрочна перспектива. В дългосрочна перспектива ще разчитаме на сътрудничество, което ще проистече от приемането на предстоящата директива. Водещите инициативи също са важни и опазването на околната среда ще зависи до голяма степен от тяхното изпълнение. По отношение на качеството на водните ресурси, имаме нужда от политически ангажимент – от страна на полското председателство и на другите председателства. Благодаря на госпожа Бриджичка. А сега ще дадем думата на господин Дейвид Свит от Генерална дирекция регионална политика, който ще направи своето изложение. Благодаря ви, господин председател. От името на Генерална дирекция Регио, благодаря на вашата комисия за това изслушване по тази важна тема. Напълно своевременно изслушване. Малко промених изложението си. Първоначално бях предвидел общ увод, но мисля, че няма сега да го правя. Знаете, е, че състоянието на Балтийско море е наистина е, в, е, заема ключово място в стратегията и в заключенията на съвета. Декември 2007 година, така че да може да се откликне на предизвикателствата, свързани с опазване на околната среда в този регион. През 2006 година интергрупата Балтийско море имаше предложения и заключение а, в смисъл, че не се налага нов план за околната страна, а, среда, а една координирана стратегия. Устойчиво развитие, развитие на регионите, безопасност. Тези основни стълбове подкрепят стратегията за Балтийско море. Участниците в този процес трябва да знаят, че ние работим заедно, за да отговорим на тези предизвикателства. Трябва да ви кажа, че в комисията е, наистина бяхме очудени от е, ентусиазма, който се забеляза на всички равнища правителство, президент, министър-председател, депутати, региони, гражданско общество, НПО. Миналата година в Талин повече от 550 души участваха на първия форум за стратегията за Балтийско море. Тази година през октомври в Гданск очакваме още повече. Ентусиазмът е нещо прекрасно, но не е достатъчно. Трябва да се премине към действие. Утре ще бъде обнародван, публикуван нашия доклад, в който са посочени всички действия, които предстоят всичко, което е, се предвижда в цялата стратегия. Е, ще спомена някои от тези действия. По отношение на околната среда е, ще се намали дела, който се пада на корабите, на емисиите, вредните емисии в морската среда, опасни замърсители – и в контекста на днес, днешното изслушване ще спомена, че има е, многобройни проекти за подобряване на ефективността по отношение на пестицидите, третирането на отпадъците от животински происход и много други. И тук не най-важното е финансирането, а стимулирането на различни издружения, на земеделски стопани и производители, така че да се работи по посока на една устойчива околна среда, едно по-чисто море. Наистина, нека да отбележим направеното от Хелзинския комитет, Хелком, който определя съответните стандарти за този регион – не само по отношение на околната среда. А, и има приоритети, които са включени в плана на действие на Хелком. И днес а, бяха подчертани някои от тези цели. В момента се провежда дискусия а, накратко, що се отнася до перспективите за развитие на стратегията Установихме, че инструментите са качествени, добри и вече берем първите плодове. Важното е е обективно да подходим. Добре да се види какво е, осъществява комисията. Има Task Force група с представители на държавите членки, която работи по приоритетни области в 15-те сфери на дейност. До септември ще бъдат определени ясни цели. Не става дума само за ясно определене на законодателството и на бюджета в тази сфера. много ценно изказване направи господин Олейничък, който направи, отправи един съвет. Не трябва повече законодателство. Преди три години се предприеха подобни мерки, по-малко законодателство, по-малко средства, по-малко фондове, но много от тези фондове работят, използват се, за да се работи за бъдещето. Комисията ще се увери също така, че и по другите насоки, околна среда, транспорт, иновация, изследователска дейност и съответните политики, които се прилагат в целия Европейски съюз, важен е интегрирания подход за Балтийско море и приемственост. Наистина има много още какво да се направи. Комисията е, играе ролята на координатор, мотивира всички работещи в тази посока, но наистина трябва да се преследват целите, които се определят и на местно ниво. Така че да превърнем в дело думите. Благодаря. Благодаря ви. Сега господин Максимилиан Штротман ще получи. Благодаря ви. Искам аз да благодаря за поканата и за инициативата. От нас беше поискано да обсъдим с вас един въпрос, по който няма спорове. Транспортът има съществено значение за нашата економика, за нашето общество и, както подчертаха и редица от останалите оратори, е изключително важно транспорта в региона на Балтийско море да използва всички възможности на прилежащите държави. Разбира се, трябва да се приеме регламент за замърсяването с сяра, за което не се говори достатъчно. Транспортът има изключително важно значение, както казах, така че не трябва да създаваме препятствия, но трябва да избегнем отрицателното му въздействие – предимно заради емисиите. Задръстените градове пътният транспорт създават редица емисии и именно за това бихме искали да поощрим морския транспорт. Транспортът е важна част от стратегията, но той има и свои отрицателни страни. Емисиите в, на сяра в морето и емисиите във въздуха. Ламанша и Балтийско море са двата, морски, двете морски зони, които са най-много замърсени и в които се налага съкръщаване на емисиите вредни вещества. Балтийско море е особено уязвимо. През 2008 година Международната морска организация взе решение да а, приеме по-строга регламентация на международно равнище, за да може да реши проблемите. Корабите са а, нещо като подвижни фабрики, които отделят сяра в атмосферата. Верно е, че горивата са по-чисти, но зоните, които се контролират, в зоните, които се контролират, трябва да се налага използването на още по-чисти горива. Има хиляди възможности това решение да окаже въздействие върху бъдещето, да се окаже ползотворно за здравето, за околната среда. Имаше голяма конференция в Норвегия, на която се срещнахме с американски колеги, които съобщиха, че факта, че Съединените щати са обявили крайбрежието си за контролна зона, ще им позволи да опазят 6000 човешки живота годишно. Всичко си има цена. Изчисленията ни показаха, че от 60 до 80% от увеличен... Е, е, ще се увеличи горивото за морската навигация. Какво означава това? Рискът, има риск е да има връщане към друг вид горива. Верно е, че морският транспорт е по-чист от другите видове транспорт, но ние бихме искали да поощрим част от товарния транспорт, който става по път или а, е, с самолети, да минава по море. Но това прех... много често нещата стават а, е, в обратна посока собствениците на кораби също лобират. Неодавна имахме изслушване в парламента, където чухме е, много обезпокоени собственици на кораби да твърдят, че е, промените ще имат социална, економическа и екологична цена, която те искат да избегнат комисаря по околната среда господин Посочник и комисаря по транспорта господин Калас работят заедно за разработването на нови правила, въжащи за целия Европейски съюз, за приемането на стандарти, които да се приемат не само от Европейския съюз, а и от останалите държави по света и на които да се подчиняват всички кораби, които навлизат в Балтийско море. Трябва да се актуализира директивата за средните емисии. Надяваме се да направим това веднага след лятната вакансия. Ще усъвременим директивата, така че тя да предоставя един набор от инструменти, както за транспортната, така и за морската индустрия. Например, да може да купувате гориво, кое, което има малки, ниски емисии на сяра или тези, които ползват по-замърсяващи горива, да бъдат задължени да е, поставят филтри. Трябва да помогнем Европейския съюз да се адаптира и да приеме тези механизми. Втечнение природен газ, например, е доста по-интересен като гориво. Тук стигаме до един проблем, кое е първо яйцето или кокошката. Този проблем, разбира се, може да бъде решен. Ако се направят инвестиции в неутралните пристанища, и където да се е, инсталират и е, е, инсталации за, за снабдяване с тъчнен природен газ и да се поощряват всички индустрии да инвестират в новите технологии, които ще допринесат за развитието на морската индустрия и на региона на Средиземно море. Благодаря, господин Страутман. Сега преминаваме към втората част от нашето изслушване, освен ако някой не желая да зададе въпрос към до сега изказалите са участници. Да, преминаваме към втората част. Балтийско море е най-замърсеното море в света. Как да променим положението? ще помоля господин Михаил Дуркин, изпълнителен секретар на Комисията за защита на а, региона на Балтийско море, Михаил Дуркин. Отповядайте при нас. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Добър ден, дами и господа. Първо искам да благодаря на комисията ЕНВИ в Европейския парламент за това, че ни покани тук и ни даде възможност да говорим от името на Комитета за опазване на Балтийско море. Също така искам да предам извиненията на генералния секретар на комитета, тъй като тя не успя да дойде тук, защото има други срещи. В моята презентация ще се опитам да очертая накратко това, какво трябва да се направи в Балтийско море. Ще го направя с помощта на няколко диапозитива да кажа какво е значението на Балтийско море а, за нас. Също ще спра и на стратегията свързана с Балтийско море и опазването на богатството на региона. 0,5% е дела на Балтийско море в световен мащаб. 85 милиона е населението. 10 до 15% е дела на товарния транспорт през Балтийско море. Температурите на, на, морск, на морската вода на Балтийско море са ниски. Балтийско море е, е, е, е затворено море, и което означава, че сладководни морски видове живеят съвместно. През последния век е имало двойно трон тройно увеличаване на замърсяването с азот. Не трябва да забравяме за и да забравяме за това, че Балтийско море създава чисто економически ползи в размер на 5 милиарда евро на година. Ние всички сме наясно, че много човешките дейности имат разрушаващо въздействие върху околната среда. Имам предвид замърсяването с азот, най-вече от земеделски дейности, което означава, че водите стават мръсни, видовете не могат да живеят там. Също вече не е подходящо и за... Водите не са подходящи и за плуване. Понякога водите са толкова замърсени, че рибата, която се улавя от тях, не трябва да бъде консумирана. Опасни са също и а, възможните а, изтичания на а, гориво и нефт в морето. Хелком, Хелзинкият комитет е, е международна организация, която обхваща 8 балтийски страни и Европейския съюз. Занимава се с всякакъв вид замърсяване. Хелком е управляващия орган на Конвенцията за управлението на екологията в Балтийския регион. Тази конвенция е подписана от всички балтийски страни през 1974 година и след това е усъвременена през 1992 година. През последните 30 години има междуправителствено сътрудничество между балтийските държави и общността. От 2010 година Хелком играе координираща роля за местното прилагане на морската стратегия на Европейския съюз. Всички сме наясно, че а, комитет има както слаби, така и а, както силни, така и слаби страни. В Краков беше проведена министерска среща през 2007 година да бъде обсъден план за действие за Балтийския регион. Този план за действие даде основата за изграждането на последващ план за опазване на Балтийския регион. В допълнение бяха предвидени и други програми. Стратегията ще включи показателите, опита и всичко останало, което, с което разполага Хелком. може да разберете повече за плана за действие на нашата интернет страница. За да отговорим на въпроса как да избавим Балтийско море от замърсяване. Този въпрос се залегне в основата на плана за действие. Холистичен подход е необходим, необходим Плана за действия за действия обаче беше прият малко по-късно, отколкото трябва. 2003-2007 бяха приложени различни инструменти и механизми, така че да се създаде един а, интегриран и хирархичен подход – Този план може да се използва като основа, като а, препратка за определене статута на Балтийско море. Разбира се, както вече споменах, човешката дейност има голямо въздействие върху Балтийско море. Беше проведено изследване и виждате кои са областите, които са засегнати. В ляво жълт, отбелязани са жълто, оранжево и червено. И в дясно виждате регионите засегнати от замърсяване, които са оцветени в бежево, оранжево и червено. Балтийско море страда от ефектите от миналото, така и от сегашната човешка дейност. Сегашната дейност се осъществява в по-уязвимите крайбрежни области. Също улова на риба повлиява плактон, плактонната дейност. В някои части плактонът изчезва, в други количеството му се увеличава. Има голяма е, опасност за това, че ако не се предприема действия в бъдеще, разходите ще се увеличат неимоверно. Няколко думи за процеса, свързан с е, прилагането на плана за действие за Балтийско море. Знаем, че е, трябва да има сътрудничество на европейско ниво но всъщност това, което се приема на европейско ниво, трябва да бъде прието на национално ниво. Всички държави членки трябва да създадат своите планове за действие и най-вече за опасни вещества и за замърсяване с азот. Миналата година имаше среща в Москва и беше направен преглед на националните планове. Бяха намерени открити добри примери за по-нататъчно сътрудничество и подкрепа трябваше да бъдат предприяти мерки за изпълнение на заложените цели. Важно е да бъде е, взета предвид стратегията, рамковата стратегия за водите и за опазване на морското богатство на Балтийския регион. Трябва да бъдат предприяти мерки, така че да се подобри състоянието на Балтийско море до 2016 година. Някои добри практики ще ви дам като примери, които са извадени от национални планове за действие, както и примери от настоящи действия, които се предприемат. Всички тези програми и действия са изпълнени благодарение на финансиране от Европейския съюз. В Полша, в Рига, в Санкт-Петербург и други градове и държави се предприемат мерки. Правят се усилия да се изпълнят високите европейски стандарти, свързани с оползотворяването на отпадъци. В Швеция, Латвия и Полша ще са, е хармонизирано но законодателството, свързано с а, фосфатно замърсяване следствие на използване на перилни препарати. Има нов регламент, свързан с замърсяване от плавателни съдове, както и замърсяване от канализационни системи. 2013-2015 най-късно трябва да бъдат извършени действия за преструктуриране на, на балтийските пристанища. В Батийско море се откриват много опасни вещества и в тази връзка има екологични програми, които се изпълняват с финансиране от европейски фондове. Има и други въпроси, които са свързани с рисковете и биоразнообразието. Има трансевропейски програми и проекти, които се изпълняват и в тясно сътрудничество с балтийските държави. Един от проектите е свързан с Русия и с крайбрежните региони на Санкт-Петербург и Калининград. Предлагам да премина към заключенията, без да се спирам на следващите диапозитиви, защото вие ги имате в вашите документи и може сами да видите кои са основните моменти. В заключение на моята презентация искам да кажа, че смятаме, че е важно да се прилагат решения, които да са специфични за Балтийския регион и да, да отговарят на неговите нужди. Необходими са политически ангажименти, е, които да е, подкрепят изпълнението на плана за действие за Балтийско е, море. Също е необходима подкрепа и на политическо, на високо политическо ниво. Необходим е постоянен политически диалог за това чухме и в предишните речи. Поддържа се диалог сред заинтересованите страни, в това число екологични власти и органи. Създава се платформа за улесняване провеждането на диалог между отделните държави. Радваме се, че това е един процес, който търпи развитие и програмите, свързани с него, се финансират от Европейския съюз. Освен крайбрежните региони, има и други страни в континенталната част, които имат нужда от допълнителна помощ, за да подобрят еко, екологичните си стандарти. Така че доста работа предстои, а, за да се постигне оздравяване на Балтийско море. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на господин Бог Густавсон, който е учен от Балтийски институт в Стокхолм. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте. А, института Балтик Нест обединява учени от Дания и Финландия. А аз е, управ... ръководя Шведския институт, е, финансиран от части от е, правителството, държавата. Целта е да помогнем на Хелком и на Европейския съюз. Като допринасяме с научни съвети към политическия процес. Нека да се съсредоточа днес на Балтийско море и Балтийско море преди 100 години, а, както и поглед към бъдещото развитие на този регион на това море. Говорихме, споменахме за а, сините водорасли, тези бактерии, те наистина създават огромен проблем на Балтийско море, особено през последните 15 години. Ето а, как изглежда а, това а, силно размножаване на тези водорасли, това разпространение, а, което в рамките на един век значително се увеличи 9 пъти. Освен на водораслите, производителността също се увеличи три пъти а, днес на тези водорасли. А, има а, по крайбрежието разпространение на тези водорасли, водата не е така бистра. това оказва влияние и върху рибите, хвърлящи хайвера си в този регион. Друга последица от тези водорасли, те се оттаяват след като загинат на дъното на морето, тъй като има значителни процеси на обмен в Балтийско море. И както Казах, през последните 100 години 6 пъти се е, увеличило количеството на отайки от тези водорасли. Виждате, може да се направят изчисления и виждаме увеличаването на тази, на тези отаилици на дъното на морето организми. Наистина, състоянието на Балтийско море е уникално, а всъщност доскоро ние не знаехме а, реалното състояние на нещата. Кое обяснява това явление? Всъщност това е, е типичното товар – тук е показана с зелена крива. Парадоксът е, че в повечето от държавите се наблюдава значителен спад през последните 30 години, но виждате тази крива в черно, биомасата, водорасли през лятото, които, която се увеличава. Причината за това увеличение а, наистина, за да разберем а, кое е довело до това явление и как можем да го предотвратим в бъдеще, трябва да разполагаме със съвремени средства, така че да опишем явлението. И всъщност именно това правим ние в института. А, а, използваме холистичен подход – и моделиране. Моделът е включен в програмата за действие за борба срещу еутрофизацията и целта е да изчислим какъв е товара на фосфорните, на замърсителите фосфати в морето, без да е, всъщност дори в момента да е доста сериозно положението, в бъдеще то ще се подобрява. Въпрос на време. На време. Ако успеем да контролираме ситуацията, ето в е, зелено, е, тук имаме симулация на концентрацията, виждаме намаляване на тази крива в зелено. Стига да се спазва е, разрешените максимални стойности, които са записани в националния план за действие. Ако това обаче не е възможно, може да предвидим резултата посочен тук в черно. А ако не овладеем изобщо положението, можем да стигнем до стойностите, изразени с синята крива т.е. положението ще продължи да се влушава. но правителствата на крайбрежните държави са поели съответната отговорност, така че да се ограничи отрофизацията и резултата от тези мерки ще се усети в бъдеще. Има още един елемент, който осложнява нещата, увеличава проблемите, а именно измененията на климата. Е, този елемент съвсем скоро беше включен в програмата. Имаме един проект Еко Support, инициатива на крайбрежните държави, е, Полша, Финландия, Дания, Естония, и други, като отчитаме всичките прогнози, свързани с климатичните промени, как те ще се отразят върху Балтийско море и нашите изчисления и замервания. Probably... Виждате тук, но това по-добре ще го видите в раздадените ви документи. Затоплянето на климата ще доведе до по-силна атрофизация. Но това трябва да се тълкува като ускорител на намаляването на хранителните съставки. И това няма да е безполезно. Какви са заключенията? Ако Балтийско море е в сегашното си състояние, причината е а, в а, хранителните а, съставки и този а, товар, а всъщност крайбрежните държави трябва да намалят а, изхвърлянето на тези елементи, така че да може да се регенерира морето, но това ще отнеме известно време. Този процес ще се засили в края на 21 век, когато климатично... затоплянето на климата ще стигне до Балтийско море. Благодаря ви, господин Густавсон. Следващия оратор е господин Сепок Наутила, който е научен работник в САЕК, Института за околната среда на Финландия. Благодаря ви за поканата да говоря пред uh, Европейския парламент. А, аз искам да се спра на темата за замърсяване с хранителни вещества в Балтийско море и възможностите то да бъде намалено в бъдеще, за да може да се изчисти Балтийско море. На картата виждате как се разпределят хранителните съставки по страни. В червено и е са общите хранителни съставки, които идват от отпадъчните води, от общините. В зелено са обозначени вещества, хранителните вещества от селското стопанство. Аз искам обаче да се спра на възможностите за намаляване на изхвърляне на подобни вещества от селското стопанство – и от отпадъчните води в Балтийско море. През изминалото десетилетие успяхме да изчистим, да пречистим водите. На диаграмата виждате развитието през последните 40 години на отпадъчните води. Зелената колона изразява 21 000 тона. Синята е общите изхвърлени хранителни вещества. Тоест, ако през изминалите години не бяха предприяти мерки за пречистване на и рециклиране на отпадните води, замърсяването с фосфор щеше да е двойно по-голямо. Така че намаляването на това замърсяване през изминалите десетилетия вече оказва своето положително влияние макар че това не се виждат пряко в състоянието на морето. Тъй като възмърсяването не е само от водите, а и от земеделската практика в крайбрежните държави. Тук е изчислен оставащия възможността за намаляване на оставащия фосфор и азот, които се изхвърлят от общините, страните от Хелком, плюс Беларус, която също е част от региона. Тук има съществен потенциал, примерно да се съкрати с още 20% смасяването с фосфор на общинските отпадни води. Много важно е всички пречиствателни станции да успеят да достигнат до 80% премахване на фосфора от отпадните води. Ако това се постигне, ще се намали с още нови 10% годишното замърсяване с фосфор. Директивата Хелком е много важна за крайбрежните страни, защото ще им помогне да постигнат целите за намаляване на замърсяването. As much as uh, for phosphorus uh, compared to total phosphorus load, but even though Много важно е да се инвестират ресурси за намаляването на замърсяването. Uh, с фосфор, така че всички мерки да са достатъчно ефективни и целесообразни от гледна точка на цената и да се намали замърсяването, което идва от селскостопанските практики. Coming to the Baltic Sea uh, today, this uh, data is from, from year 2000. Тук разполагате, виждате данни от 2006 година, които не се различават особено от днешните. колоната в червен-оранжев цвят би... Indicated in a green, green column. And the next blue... Показва общото а... замърсяване и зелените колони целите ни за намаляване в рамките на плана за действие. До 2021 година се цели постигането на толкова ниско равнище, че да, Балтийско море да бъде наистина оздравено и изчистено. Това означава една много висока степен на пречистване на отпадните води в общините, на крайбрежните общини и най-вече за намаляването на съдържанието на фосфор и азот. Това за да се постигнат крайните цели на плана за действие, трябва да се намалят с 5000 тона годишно а, отпадъците, които идват от селското стопанство на всички крайбрежни държави. Even more important concerning nitrogen is to reduce load from agriculture because as I earlier said that we cannot achieve so much uh, и както казах, много е важно вторият отрасъл или втората област, в която да бъдат насочени усилията, да е селското стопанство. Какво е замърсяването? от селското стопанство и как се е еволюирало през последните десетилетия. На слайда виждаме съдържанието на фосфор и азот в северната част на Балтийско море, развитието от 2050 до 2000, от 1950 до 2010 година. Виждате, че в началото започва едно много рязко увеличаване на концентрацията след Втората световна война. Е, на какво се дължи това? Веднага след края на Втората световна война навсякъде в селското стопанство масово се въвеждат химическите торове, е, масово се използват фосфатни торове, азотни торове, чието производство а, изпитва а, истински бум след а, Втората световна война. Съответно и потреблението им. Всъщност, а, след войната а, настъпват сериозни а, промени в селското стопанство. Преди това се е използвал естествен тор. А след войната с развитието на химията, на химическите торове, се изменя коренно структурата на селското стопанство и се разделя използването на естествен тор от химическите торове, изкуствени торове и нас му се, възпол... се въвеждат азотните торове. Следователно, азотът и фосфорът в Балтийско, които се отделят в Балтийско море, се увеличават драстично, което се дължи, както казахме, на използването на химически торове. Също времено се отделят и в Балтийско море се отлагат и всички хранителни съставки от естествените торове, които се изхвърлят там. And nowadays, uh, because uh, production and uh, livestock, livestock production is uh, kind of separate това увечение на, естествен, на използването на естествени торове се дължи на развитието на животновътството. Тъй като в крайна сметка естественият тор вече не се използва като за наторяване, а се изхвърля. И а, съответните... няма къде да се изхвърля този тор, който се възприема като отпадък. Друга причина – за развитието след войната и през последните 50 години е експлозията в потреблението на месо. Веднага след войната започва бурно развитие. Преди 50 години хората са консумирали половината а, количество месо на това, което консумират а, в наши дни. И в Швеция 60-70% от обработваемата земя служи за производството на фуражи. В заключение бих искал да кажа, че целите за намаляване на замърсяващите вещества, залегнали в плана за действие, са голямо предизвикателство. Особено предвид очакванията потреблението на хранителни вещества да се увеличи. Целта е всъщност да се гарантира развитие на селското стопанство, особено в южната част на Балтийския регион, да съобразено с промените в климата. Много е възможно в бъдеще да сме свидетели на покачване на цените на хранителните продукти, което в крайна сметка ще бъде добро за селските стопани, но е Трудно си представим, че селско-стопанската практика от само себе си ще започне да става по-екологосъобразна. Затова трябва да се приемат мерки. От друга страна, ресурсите на залежите фосфор а, намаляват в световно, световен мащаб и ние трябва да пестим. Петослав. E, Благодаря ви много за интересната презентация. Въобрази Wyobrazić rolnictwo, по-просто po и уживач używać azotów i wróci до и така, да, добре е да се развива земеделие, което използва по-малко нитратни торове. За е, следващия оратор. Благодаря. Аз бях докладчик и за мен изказваните бяха много интересни. За съжаление, присъствието е недостатъчно. Е но е много ценна информацията, която получаваме от е, експерти и от хора, които се занимават е, с е, тези неща. И е важно да се разбере, че Балтийско море е едно от най-замърсените морета. Промишлено замърсяване, земеделско замърсяване – вторично замърсяване. Също и замърсяване от муниция от Втората световна война. Също беше споменато и замърсяване от тръбопровода Северен поток. Данните, които бяха представени, поражат загриженост. Учените констатират, че нивото на токсични отпадъци се увеличава и то драстично през последните десетилетия. Защо? Може би това е свързано а, с, следното. А, все повече земя се унищожава е, за прокарването на тръбопроводи и по този начин се засягат и слова от почвата, които са засегнати от вторично замърсяване. Работите по е, Северен поток са започнали през 2005 година и действията по изграждането на тръбопровода не са били извършени е, с достатъчна предпазливост и внимание. И в крайна сметка нещата са свързаимо, свързани между това, което споменах аз и резултатите от проучването на програмите Бонус и Балтафиш. Трети страни също представляват проблем. Беше споменато, че е, се осъществява интензивно сътрудничество с Беларус, с Русия и с региона на Калининград. Някои учени обаче предупреждават, и са обезпокоени от факта, че руската страна не допуска техните учени в техните териториални води. От друга страна има инфраструктурни програми, например нефтени платформи в региона на Калининград. Има проекти, както споменах, но няма а, про програми свързани с ограничаване на щетите или за възстановяване на разходите а, при възникнали а, щети. Освен това, сме обезпокоени, че в региона на Калининград се планира изграждането на нова атомна електроцентрала и за охлаждане ще се използват водите на местната река. Това също е голям проблем за Балтийско а, море и а, местното пристанище ще представлява едно от основните огнища на замърсяване в региона. Какво смятате? Има ли връзка между ам, резултатите, които представихте и ам, а, земите, които са били изкопавани там за прокарването на тръбопровода. Благодаря, господин председател. Вероятно към господин Гюставсон трябва да отправя въпроса си във връзка с плана за действие Елком. Този план за действие включва дълъг списък от съвсем конкретни и прецизни мерки. А, в земеделието, животновътството. Но знаете, че Хелком може да изготвя само препоръки, да прави препоръки. А какво ще се случи според вас, ако Европейският съюз придаде задължителен характер на всички тези мерки на територията на целия Европейски съюз. Защото Европейският съюз може да направи това, но не и Хелком. Благодаря. Ченших дъщов до Климатичните промени водят до по-чести валежи. И така, в Балтийския регион има увеличаване на валежите, което води до наводнения. Знаете за наводнението при няколко години и за това, че река Одър излезе от бреговете си. Всички са засегнати от проблемите на Балтийско море и качеството на водите. Моя въпрос не е свързан с азота и фосфата. фосфата. И моят въпрос е свързан с тежките метали и концентрацията им в Балтийско море. Е, в Балтийско море се улавят големи количества риба и какво е въздействието върху човешкото здраве при консумацията на тази риба. Господин Густавсон. Повижи, proszę bardzo, pan Durki. Yeah, I mean, probably I would respond first because I think the first question by a uh, Lithuanian. Ще отговоря. Въпросът на литовската депутатка беше отправен към мен Знаете, че от 1994-1995 година а, ние а, разглеждаме въпроса с изхвърлените боеприпаси в това море, а, като координираме проектите си а, с крайбрежните държави, както Северен поток и връзка с други проекти. така че да проследим а, а, происхода на замърсяващите вещества. В Хелком сега имаме създадено ново звено, а, събира информация и в края на годината ще изготви доклад. Полша е сред страните, които отговарят за този доклад. Що се отнася до въпросите, свързани с информацията, която не винаги се предоставя от Русия и не дава възможност учени от други държави да правят замервания на замърсяванията на Балтийско море – в Калининград всъщност установихме много добро сътрудничество. Що се отнася до състоянието на Балтийско море, имам предвид а, холистичното проучване. Знам, че шведските и датските учени работят а, заедно с учените от Санкт-Петербург. Е, относно проверките, е, правени от руските органи. Що се отнася до е, новата централа в Калининград? Не само Русия или Калининград има подобни проекти. Има и други, които искат да развиват подобна, подобен източник на енергия. Така че имаме работна група, която измерва нивото на радиоактивност в този е, регион. И е, централите, и съответно емисиите, е, нивото на радиоактивност. Това по първия въпрос. По втория въпрос Всъщност въпросът не беше отправен до мен, а до господин Гюставсон. А, не, не са само препоръки. А, има и мерки, които са задължителни. А, приложение 3 на Конвенцията на ОНЕ, например, е задължителна за всички подписали този а, документ. Що се отнася до предотвратяване на замърсяването с а, проистичащо от земеделска дейност и селско-стопанска дейност. Има изисквания, които се спазват по отношение на почвите, климата. Що се отнася до тежките метали, колегата Сепо със сигурност ще може да отговори на този въпрос. Но независимо от природните бедствия или промени в климата, тежките метали в Балтийско море всъщност намаляват, концентрацията на тежки метали намалява. И тази сутрин говорихме за безопасност на храните и диоксините в а, тлъстите риби. А, това е друг въпрос господин Гоставсон. Не знам дали а, има други, които желаят да се изкажат, господин Густавсон. Добре, аз ще открия огъна, огъня. А, казах в моето изложение, а, че хранителни съставки, замърсители Произлизащи от земеделска дейност, трудно може да се намали опита в Финландия, всъщност показва, че можем да намалим съдържанието на химични торове, фосфатни с една трета. Това беше постигнато. Но не установихме намаляние в съответната земеделска зона на замърсяващите хранителни съставки. Ще трябва да се изчака определен период от време преди да видим реалните резултати. Това не е предлог обаче, за да не се предприемат въобще мерки, так му напротив трябва да се предприемат мерки, за да се намали това съдържание на замърсяващи хранителни съставки, така както е предвидено в плана за действие. Съдържанието на фосфор до 2021 година 15 000 тона. Можем да постигнем половината от а, а, този стойност, като намалим отпадъците. Всъщност има какво да се направи в селскостопанската дейност и ще стане дума и за тези мерки. По отношение на тежките метали, съгласен съм с колегата от Хелком, това, което мен ме притеснява, не са тежките метали, а хормоните и други вещества. Остатъци от лекарства, забавители, бром, забавители на възпламеняването и химикали, които всеки ден преминават през пречиствателните станции не можем да намалим съдържанието на тези химикали. които трябва да бъдат ограничени в мястото, където е, се произвеждат. И наистина третираните отпадни води са токсични, замърсяващи включително и от домакинска дейност. И е, наистина това е източник е, на замърсяване много по-опасен, отколкото предполагаме. Благодаря ви за този отговор. Господин Густавсон, нещо искате ли да добавите? Само да добавя, че ви представих е, разпространението на сините водорасли което няма нищо общо за Северен поток с този е, проект, защото това разпространение е започнало много по-рано и това е тенденция, която се наблюдава в цяло Балтийско море. И не знам е, какви са е, последиците на местно ниво от това. Защото не сме проследили целият проект, не знаем какви са последиците от него. Да, наистина трябва да вникнем във всички подробности. А сега нека да преминем към трета и последна част от нашето изслушване как да се намали атрофизацията от селскостопанска дейност. Имаме двама оратори в тази част. Госпожа Лиза Пиетола от Централния съюз на селскостопански производители. И след това професор Гранштет от е, Института за биодинамични изследвания БЕРАС. Бежа, Госпожо Биятол, имате дума. Благодаря на комисията за поканата да участвам в това изслушване, уважаеми членове на парламент, уважаеми колеги. А аз ще говоря от името на земеделските стопани и от името на агрономите и учените. Многократно беше казано, че трябва да бъдат предприяти по-ефективни мерки – и да се намали влиянието от земеделието. Това изисква устойчиви земеделски практики, които да дадат възможност да се произвеждат хранителни продукти и то ефективно и да се намали замърсяването с нитрати на Балтийско море. Три основни области – в които земеделието има потенциал да подобри екологичната ситуация на Балтийско море. Значи контрола върху обработваемите земи, на второ а, място по-добро наторяване, което означава ефективно използване на минерални и органични а, торове и на естествени торове. И на трето място а, устойчиво производство. Преди да разгледаме тези мерки, трябва да знаем а, някои основни неща а, за реколтите и тяхното отглеждане. Е, какви количества обработваема земя е необходима и как а, човешките дейности казват при обработна тези земи оказват влияние върху Балтийския регион. Първо а, трябва да се подготви а, посева трябва да се подготви земята за да може да се посее семето чрез всичките тези дейности земята и въобще почвата става по а, податлива на замърсяване с азот. По време а, на е, събиране на реколтата е, се изисква механична обработка и по този начин е, почвата става податлива на ерозия и също подлежи на промяна при валежи и при ветрове. Атмосферните условия също оказват голямо въздействие и замърсяването с нитрати води а, до а, засилване на дъждовете. Нитратите и азотите се разпространяват най-вече чрез дъждовете. Например, 90% от замърсяването се наблюдава през зимата поради ерозия на почвата. Как да се контролира ерозията обаче? Как да защитим и опазим нашите почви? Обработваемата почва трябва да бъде обработвана устойчиво, да не се подлага на наторяване с фосфори и също така да се предотврати изтичането на вредни вещества от почвите към водните басейни. И така, трябва да се контролира ерозията чрез изграждане на дренажи и отводнителни системи в почвата. Структурата на почвата е от голямо значение. Е, за земеделските практики от изключително важно значение е естеството на почвата и е, остатъчните растителни вещества и корени системи в нея. Има различни практики, които могат да се прилагат е, при предотвратяването на ерозията на почвите. efficiently decrease arable soil loss to waters. Vegetation around Не на последно място трябва да се има предвид, че трябва да се запази биоразнообразието и ландшафта. В почвата понякога има наличие на химични вещества и гипсови отпадъци, които допринасят за допълнително замърсяване на почвата. А, нека сега да преминем към използването а, на торове. Фокуса трябва да се насочи върху най-добрите практики при използването на органични и минерални торове. Торовете трябва да бъдат използвани на най-добрите места. Какво означава това? Това означава, че те трябва да се слагат под повърхността. should not be delayed. This fact challenges organic farming and organic fertilization. Макробиологичната дейност на почвите е от голямо значение. Това трябва да се взима предвид при наторяването. Има по отношение на изтичането на азоти от известни области, няма разграничаване между традиционно и биологично замеделие. Трябва да се използват добри управленски практики и а, е, в тази насока понякога традиционното замеделие дори е по-безопасно. Фосфата е много важен а, е, за развитието на корената система на растенията. Също така трябва да си има предвид потенциалния растеж на растението при използването на торовете. Това се има предвид най-вече при замърсяването с азот. Растението има нужда от фосфор и азот. И ако се използват количества по-големи от необходимите за расте за съответната реколта, то ще се получи изтичане на вредни вещества в почвата. Едно голямо предизвикателство представляват естествените торове, животинските торове. Трябва да има по-ефективен начин за рециклиране на вредните вещества е, животинските торове понякога съдържат прекалено голямо количество фосфор. И вследствие на това количеството на фосфор в обработваните земеделски земи се е увеличило. Трябва да се използва по-умерено наторяването с естествени торове. И така, в крайна сметка наторяването трябва да е според нуждата на съответните растения и насъждения. Всички е, земеделски стопани трябва да имат е, предвид, е, че при прекомерното наторяване с естествени торове, почвите са застрашени от натрупване на прекомерни количества фосфор. Това трябва да се има предвид при посилното на по-висок екологичен статут на Балтийско море. Сега на последно а, място. А, искам да се спра на околната среда около Балтийско море. Ако а, се събира биомаса преди зимата, то това ще доведе до изтичане на фосфор към морето. Изискват се допълнителни усилия и също това са допълнителни разходи за земеделските стопани. Уважаеми дами и господа, днес много земеделски стопани са наясно за това, че е необходим контрол на ерозията на почвите. в контекста на Европейската стратегия за Балтийско море. Земеделските стопани имат една проактивна роля – Има отделни проекти, свързани с най-добрите практики, имат за цел да засилят конкурентоспособността по производство, при производството на хранителни продукти. Ние сме на път да подобрим екологичното състояние на Балтийския регион. Не е толкова лесно да се постигне напредък ето защо не се наблюдават значителни подобрения. Обаче ясно, че изсичането на фосфор през седимента предизвиква прекомерен цъфтеж на водораслите. Фосфорът се съдържа най-вече в почвата и той има негативно влияние върху цъфтежа на водораслите и на а, морската среда като цяло. Но все пак напредък може да се постигне чрез подобряване на земеделските практики. Стратегията за Балтийско море има важна роля в мобилизирането на земеделския сектор и това той да се концентрира върху по-ефективно използване на ресурсите на ресурсите и по-ефективно използване на минералните и естествени торове. Нитратите трябва да се използват много умерено и разумно. Необходимо е да се контролира ерозията и изтичането на вредни вещества към морето. Трябва да сме търпеливи, тъй като почвата и природа като цяло реагират бавно. Надявам се, че ще можем да се върнем още веднъж към тази тема и да усъвременим информацията, с която разполагаме за Балтийско море. Благодаря ви. Dziękuję bardzo. To na pewno wielkie wyzwanie również dla wspólnej polityki rolnej która powinna uwzględniać. Това е едно голямо предизвикателство, пред което е изправена ОСП. Много неща бяха засегнати, много аспекти бяха споменати. Следващия ор, оратор, господин Грастет, който ам, представлява Института за економическо развитие. Ja, och eh, jag gör min presentation på svenska om det går bra. Ще говоря на шведски, ваше позволение. Искам и аз да се присъединя към всички, да благодаря на организаторите, които ме поканиха на това изслушване, на показания на екрана диапозитив. Виждате е, какво представлява проекта Берас, който се финансира е, от Европейския съюз и моята страна до и се разпростира до 2013 година и който обединява и други партньорски държави от Балтийския регион. <clears throat> Това е проект за едно рециклиращо селско стопанство и общество. Знаем, че сълското стопанство е източник на основни жизнени ресурси за бъдещето и за това а, трябва да се позволи е, то да използва слънчевата енергия и да контролира добре използваните вещества ресурсите, за да може да се запази биоразнообразието. С зелената стрелка показана използването на слънчева енергия. Ние много добре си даваме сметка днес, че а, а, потребностите са по-големи от това, което успяваме да произведем днес като е, слънчева енергия и за това стопанство продължава да използва изкопаеми корива. Разбира се, това положение може да бъде изменено. <clears throat> Енергийните ресурси, използването на биомаса може да се разшири и така обработваемата земя ще може да изхранва повече хора с по-малко енергия, ако се използва особено слънчевата енергия. Разбира се, за тази цел трябва да се налагат най-добрите селскостопански практики. За сега и използват прекалено много енергия от изкопаеми горива. В Швеция между 50-та и 80-та година се преминава от 20 до 80 кг торове на хектар. Вижте колко рязко се увеличава червената крива. Тя изразява съдържанието на азотни торове, с които се съдържат хранителните продукти. И е, съответно и отлагането на азот в е, или изхвърлянето на азот в Балтийско море. На този диапозитив виждате стабилизиране на кривата, която изразява съдържанието на азот между 80-та и, 90, 95-та година и постепенно намаляване след 95-та година. От тогава се увеличава <clears throat> използването на фуражи, Цифрите са на хектар. Например, има и 30 кг азот на хектар. Намаляването се дължи на разширяването на биологичното селско стопанство с 20% повече площи вече в Швеция произвеждат биопродукти. Развитието от 50-та до 80-те години се дължи на факта, че в Швеция разделихме произвеждащите фуражи, ферми и животновътството. Така че фуражите се произвеждат на отделни площи, които са големи. И в крайна сметка този цикъл се оказа ефективен за селското стопанство. Виждате на този диапозитив, че азотът, който се произвежда, се е, е, използва след това в животновътството. И е, именно затова производството става по-економично. Направихме изследване, което обхвана 200 ферми и установихме, че се произвеждат 130 кг и се отделят 130 кг азот на хектар. На хектар. Това е един излишък от азот, който би трябвало да се освои. Интензивното селско стопанство а, създава и излишък от азот, който пък от своя страна предизвиква ерозия на почвите. Финландски изследователи много добре иллюстрираха цикъла. Наблюдаваме концентрация на животновътството в някои зони на Швеция или на Финландия. И това въжи за повечето от балтийските държави. Ние е, зависим от внос на зърни храни. И разбира се, не е възможно да имаме повече, е, по-голямо поголовие е, селскостопански животни, отколкото можем да изхраним с е, производството си. Виждате, че в рециклиращите фирм, фирми Азота е много по-малко. В рамките на проекта БЕРАС ни проследихме баланса на хранителните съставки, проблема с баланса на е, е, енергия и това, което се отделя в природата. И потърсихме най-доброто равновесие между използваните за производство ресурси и това, което се произвежда. Като се опитахме в изчислението да отчетем всички ел- елементи, виждате тук традиционното селско стопанство, излишъка от азот и био производството в тясната колона, където е, им е, излишъкът е с 70% по-малък. Оставащия азот е с 70% по-малък. <clears throat> Когато става въпрос за интензивно специализирано селско стопанство, дали е, в Швеция или в Дания или в Финландия или пък в Полша, а, данните са сходни. Ако полското селско стопанство беше така и интензивно, както в Швеция, това щеше да създаде един много сериозен екологичен проблем. За това трябва да се отчитат потоците на хранителни съставки в целия цикъл. като се отчита и производството на фуражи, и тяхното потребление в животновътството, и ползването на други хранителни съставки, като се, разбира се, отчита и е, наличната площ обработваеми земи. А, рециклиращото селско стопанство е всъщност това селско стопанство, което успява да освои почти всички хранителни вещества, като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 проекти са всъщност средството или възможността да се приложи на практика тази идея. Този проект включва 25 партньори. Партнираме се с Министерството на земеделието, с местните териториални органи, местните власти. И целта ни е всъщност да подобрим производството, използвайки рециклирането, използването на природните, естествените цикли, да намалим отделянето на химически вещества и да включим и климатичния компонент, за да запазим максимално селското биоразнообразие. Как действаме? Всъщност, много от нещата са в ръцете на потребителите. Заедно с редица общини ние предоставяме на училищните столове екологични, биологични продукти – в Финландия също. Нашите партньори правят същото в хелзинските ресторанти. Въвели сме понятието диета за чисто Балтийско море. Разполагаме и с редица политически инструменти. И на последния диапозитив виждате примери за политически действия, Опитваме се да използваме всички средства за е, стимулиране на процеса на взимане на решения в полза на целите на проекта. Е, предвиждаме помощи за биологичното селско стопанство, което да следва своите собствени принципи за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Предвиждаме също така помощи за тези селски стопани, които в миналото са правили а, погрешни инвестиции, да обърнат посоката, да променят нещата. Спазваме стриктно и директивата за водата, така че Botixi Action Plan och Annex 3 här. Och det är ju det här med nitratdirektivet. Att... Така че нашите е, реки също да са чисти и те да бъдат част от този проект. Да опитваме се да намалим съдържанието на, на азот, което се излива в водите. И така, че се надяваме, че това рециклиращо селско стопанство ще допринесе до голяма степен за намаляване на вредните вещества. И прилагаме много стриктно принципа, който замърсява плаща. Защото а, положението става критично. И когато стане критично, някой трябва да плати цената. Това въжи и за селските за стопани, за фермите, които също трябва да поемат своята отговорност. Разбира се, ще съществува и законодателният аспект. Трябва да постепенно животновътството да се адаптира към този проект, което означава, че преките плащания трябва да бъдат обвързани с определени условия, свързани с борбата срещу промените в климата или за адаптиране към тях, за ограниченото използване на ресурсите, отчитайки целият цикъл. Благодаря презентация. Жича... Благодаря, господин професор. Е тези идеи, да се надяваме, ще намерят широка подкрепа. Преди няколко месеци ние наблюдавахме процеса на масово отглеждане на прасета и какво е въздействието на това интензивно земеделие върху околната среда. И сега давам думата на колегата да направи заключения. Благодаря. Благодаря на всички оратори за това, че допринесоха за провеждането на този интересен семинар. Надявам се, че всички оратори ще изпратят своите презентации до секретарията, така че ние да имаме тези документи под ръка. Смятам, че е, видяхме убедителните доказателства за промените, които настъпват е, в Балтийския регион и които са настъпили през последните 100 години, следствие не на последно място на човешката дейност. Е, всички тези промени в следствие на интензивно земеделско стопанство и, и какво е направено, за да се промени живота на хората в този регион. Замърсяването на Балтийския регион е следствие на редица промени, които са се промени, които са настъпили в региона. Балтийско море е една много чувствителна зона и, и тази зона е сред най-замърсените в света. Трябва да действаме съгласно правомощията, които имаме и отговорностите, които сме поели. Както беше споменато, Балтийско море е почти едно вътрешно море и екологичната ситуация на Балтийско море е най-вече в ръцете на Европейския съюз. беше шокиращо да се види какво е въздействието на разделянето на животновътството от растениевътството през и какви са въздействията от това разделение върху околната среда и за това, че има изтичане на азот от почвите към морето. Това е един пример, който ни показва, че не можем да продължим за напред по обичайния начин. Необходими са промени. Смятам, че има нужда от преосмисляне на действията от страна на индустрията, но също и земеделието трябва да бъде по-устойчиво, по-интелигентно в Балтийския регион, но и в Европейския съюз като цяло. Хелком, Хелзинският комитет, съдържа е, или по-скоро е включил редица важни точки в своят стратегически план. Също не на, на последно място миналата седмица беше обсъждан въпроса, свързан с това да се изключи фосфора от перилните препарати. Европейския съюз иска тази препоръка да стане правно задължение. В стратегията на Хелком се съдържат и препоръки, свързани с създаване на по-устойчиво земеделие. Има неща, които трябва да имат задължителен характер, а не само факултативен. Планът или стратегията на Хелком може да се счита като един вид наръчник за земеделието. Видяхме, че дори и да използваме целия потенциал на градовете и общините, да намалим еутрофикацията, това няма да е достатъчно да се подобри ситуацията на Балтийско а, море. Трябва да бъдат извършени редица промени в земеделието, за да се стигне до подобрения климатичните изменения правят предизвикателствата още по-сложни. Ето защо се създава необходимостта да се преосмисли да се преосмислят земеделските практики. На последно място искам да се спра на темата за химикалите. Важно е, е да се знае, че не само еутрофикацията, не само опасните химични вещества са проблем в Балтийско море. Например, е, регламента РИЧ, когато беше приета в е, парламента, количеството на определени биоакумулативни вещества бяха установени в рибните запаси, в птиците и тези количества са пет пъти повече в Балтийско море, отколкото в Северно море. Регламентът РИЧ беше една от интересните теми, обсъждани в парламента. И аз си спомням, че имаше въпрос повдигнат от община, свързан с, пречиствателните станции в отделните общини. И има много, без споменато, че има много химични вещества, които не могат да а, да бъдат а, пречистени с тези станции. Защото те съществуват като а, химикали преди още да навлязат в а, водоснабдителната система. Добре да се използват а, ресурсите, включени в общинските планове за управление на водите. И ако тези води не съдържат тежки метали и опасни вещества, то те могат да бъдат използвани по-лесно. Благодаря на всички, които участваха в това изслушване. Надявам се, че това изслушване ще ни помогне да продължим нашата работа и да направим Балтийско море едно по-чисто море. Благодаря. Благодаря. Така ще закрия това заседание, това изслушване на 13-14 юли е в Брюксел и е следващото ни заседание. Благодаря на всички участници, на експертите на преводачите и е, на колегата останала до края.